jetzt einfach an. Liebe Kolleginnen und liebe Драги колежки и колеги, знам, че сме сравнително елитарен кръг, макар и малък. Въпреки това започваме. Времето ни е ограничено. И имаме двама важни гости. Както знаете, комисаря Левандовски ще дойде при нас а по-късно след обяда председателя Майштат, председател на Европейската инвестиционна банка. Ето защо не бива да си прехосваме времето, а да започваме. Пред вас е дневния ред. Предполагам, че няма възражения. Ще кажа няколко неща по принципната организация на следобяда ни. Иска... Нашият докладчик ще направи въведение от 5 минути в темата. След това комисарят ще говори 10 минути а, въвеждащо слово и след това максимум по 4 минути говорителите на отделните политически групи има думата. След което ще започнем общи разисквания. Възможно е да има и отговори от комисаря а, след няколко въпроса. Същата последователност ще я повторим, когато се срещнем с председателя Майшат. Ето защо е ясно, че трябва да бъдем дисциплинирани и не само ние, но най-вече самите докладчици и изказващи се, които ще взимат думата. Е, първа точка я е приехме, по втора точка съобщение на председателя. Е, мога да кажа няколко думи. последния четвъртък и петък по покана на унгарския парламент и на председателя на бюджетната комисия. Председателя на комисия, бюджетната комисия беше в Будапешта. Бяха и много председатели на финансови бюджетни комисии на държавите членки. Това беше един широк кръг от хора който и беше много интересно. Много неща научих по това как отделните парламенти в държавите членки обсъждат а, прегледа на финансите за в бъдеще. Ние като комисия през април ще имаме възможност през април да се срещнем с членове на националните парламенти и смятам, че ще бъде много интересно. Опитах се и повярвайте ми, искам да го подчертая отново, да кажа, че ние като Европейски парламент очакваме националните парламенти на държавите членки да бъдат наши съюзници, а не противници. Трябва да разбереме всички, че сме съюзници. Тоест парламентите отчасти, може би, в някои случаи ще се наложи да вземат позиция против техните правителства така че имахме кръг от разговори, който беше много полезен. Следващото ми съобщение е следното. Някои следят нашия вебсайт. Сега има работен документ номер 3, след известно закъснение. Той е показан на нашата интернет страница и са описани резултатите в резултат на нашите разисквания. Така че работните документи са цялостни, цялостно изложени на интернет страницата. Следващото ни заседание ще се състои в Страсбург. Мъкнали сме се просто а, и ще се заеме, занимава с две теми европейското гражданство и с промяната на климата. Комисарката Хилда Грант ни съобщи, че няма да може да участва в нашата среща, но тя ще ни изпрати един високо поставен служител, но ще видим кой ще дойде всъщност и със сигурност ще го бомбардираме с нашите въпроси. Мисля, че всички неща, които са разгледани от парламент или от нашите комисии и като становища за следващия ни финансов преглед. Мисля, че сте ги получили. Нашата дебела книга също с всичките становища. Тази книга ще се обновява непрекъснато. И сега в петък ще имаме писмо от външната служба, Комисията по външните работи по-точно. И последното ми съобщение е следното. В заседанието на 1 февруари е, имахме редица колежки и колеги, които не можаха да поставят своите въпроси на съответния комисар. Те ги поставиха писмено, ги представиха на нашия секретарят и ние ги изпратихме на комисарите. Днес имаме отговорите по-точно в петък получихме отговорите от комисаря Оетингер. Днеска ги видях всъщност, така че тези, които са поставили въпроси към него, да знаят, че са получени отговорите на техните въпроси. И сега, Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за системата на собствени ресурси. Повечето от нас от дълго време се занимават с тази система на собствените ресурси и ние достатъчно дълго се занимаваме, за да можем да кажем, че трябва да бъде реформирана. За ваша информация, днеска проведох разговор в който говорихме за традиционни е, собствени ресурси, а именно в областта на захарта. И научих, че тези отчисления са един вид ревенюс, Те бяха 6 до 8 и прехода. Това са парите всъщност, които а, и а, се получават от пазара на захарта, които целенасочено са използвани за износ. В фондовете за износ, средствата за износ. Т.е. те отново влизат в сектора на захарта. Но това вече няма да го има. Реструктурирането на сектора на захарта бе платено от самия сектор. Този фонд е закрит. Това всичко отпада. Ще има е, известна сума, която ще влезе в европейския бюджет. Около 600 милиона евро става дума. Това е едното. И естествено всички, които имат работа с закрата, казват, че не искаме повече а, е, нашите, нашите данъци да бъдат разглеждани като собствени средства. Може би трябва да говорим по този въпрос, когато изготвяме нашия доклад това са традиционни собствените средства, според това колко захар се произвежда в рамките на една година, между 135 и 150 милиона евро за тези суми. Но щом е променена законовата основа, то трябва да помислим наистина дали може да се вземат тези пари защото не всички плащат тези суми. Трябва да говорим още веднъж по този въпрос. А сега поздравявам нашият комисар Янош Левандовски. Добре дошъл при нас. Той не идва за първи път. Той е нашия човек в комисията, можем така да го наречем. И ние се радваме, че той отново намери време да бъде тук но преди да вземе думата, Салвадор има думата за 5 минути да направи въвеждане в темата. Благодаря. Eh, eh, eh. Благодаря, госпожо председател. Колеги, господин комисар, вие наистина сте стар наш приятел. Работили сме многократно в близко и тясно сътрудничество. Не бихме могли да завършим анализа на разходите в комисията, без да погледнем приходите. Иначе анализът не би бил балансиран. За това трябва да се погледне бюджета в неговата цялост. Както каза председателката на нашата комисия, когато говорим за ресурси, трябва да се каже, че времената са трудни. След като анализирахме разходите, установихме, че за да можем да продължим да финансираме своите политики през едните години, то няма как да намалим ресурсите, които влагаме в тях. Парламентът многократно е заявявал и пак ще го кажа, че е изключително важно да анализираме собствените си е, е, ресурси и собствените средства, а те са в криза, както каза и госпожа председателката. Те намаляват и е, може да намалеят още повече. Ресурсите не са достатъчни. Затова трябва да разгледаме различни нови предложения, като тези направени от Европейската комисия и като онези от а, господин комисаря по време на прегледа на бюджета. Господин комисар, искам а, да ви задам няколко въпроса, които да служат за основа на нашия дебат. Сигурен съм, че колегите ще ви зададат след това други въпроси, свързани с подробностите. Притесняваме на първо място реакцията на голяма част от националните парламенти, с които, разбира се, едните години ще трябва да преговаряме. Тези парламенти смятат, че ние не трябва да говорим за нови ресурси, а всъщност да, да подобрим или да усъвършенстваме използването на съществуващите. Особено, що се отнася на приноса на брутния национален доход към бюджета на Европейския съюз. Смятате ли, господин комисар, че можем да излезем с по-прозрачни ресурси, с ресурси, които да не бъдат основа на политически дебати, особено що се отнася до нетните приноси. Що се отнася до ДДС, иска ни се този тип вноска да изчезне, но искам да попитам вас, господин комисар, дали би било възможно този трети ресурс да бъде оптимизиран по някакъв конкретен начин, така че той да отговаря на настоящите потребности. Нашата комисия е убедена, че имаме нужда от финансиране, което да усъвършенства автономността на ЕС, по да засили връзките с нашите граждани и защо да подобри цялостната система. Затова в бюджетния преглед ние бяхме предложили цял списък с възможни нови ресурси. Ясно е, че последните няколко месеца. Европейската комисия е работила задълбочено по някои от тези предложения и искаме да се обърнем към господин комисаря със следния въпрос. Кои от собствените ресурси, които предложи е, Европейската комисия, са най-подходящи според вас? И кои отговарят най-вече на желанието ни държавите членки да запазят своят фискален суверенитет. И още един допълнителен въпрос. Какво е вашето становище за бюджета за извинете, за механизма по корекция на бюджета, особено настоящата финансова перспектива? защото искаме да запазим необходимия баланс между вноските и това, което получават държавите членки. Нашата комисия има ясна позиция по този въпрос и смятаме, че трябва тези адхок механизми да бъдат разгледани и изяснени, за да може системата да бъде по-опростена. Парламентът никога не е говорил за едно ново решение за собствените ресурси, защото смятаме, че решението, с което разполагаме, е адекватно. Но когато говорим за максималните стойности за разходи в финансовата перспектива и тези е, максимални стойности за собствени ресурси, то тогава отчитаме една годишна разлика. И тя трябва да се вземе предвид, когато се разглежда цялостно бюджета. Предполагам, че това ще бъде достатъчно, госпожо председател, за да започне дебата с господин комисаря. Обеден съм, че колегите ще имат конкретни въпроси по собствените средства и можем през следващата финансова перспектива да ги имаме предвид. Благодаря. Благодаря, Салвадор. Янош мога ли да те помоля 10 минути? Много благодаря, господин председател. Не за пръв път имам възможността да обсъждам с вас важни въпроси, такива какъвто е деликатният въпрос за собствените средства – Спомняте си, че имаше няколко опита, които не просто съществуваха дълго, да се реформира системата. Това се случи по време на предишния мандат на Европейския парламент и господин Ламасур беше движещата сила да се върнем към този въпрос и да предложим едни по-дългосрочни, по-жизнеспособни реформи. За да отговоря на въпросите на господин Гарига, най-лесното е да изброя слабостите на сегашната система, но ще спестя на всички обясненията, тъй като всички сме наясно с това, какво не отговаря на целите на европейската политика и за това държавите членки се стремят да сведат до минимум своите вноски в бюджет на Европейския съюз, особено когато в скоро време се предвижда практически във всички държави членки да се задействат механизми за борба срещу кризата. Така че, мисля се, че ние всички сме съгласни, че упростяването – е това, което трябва да преследваме. И това беше ясно посочено от господин Гарига. В момента собствените средства, проистичащи от данъка до бавена стойност, не са особено полезни. Тези средства са доста изкуствено създадени, те се основават върху доста усложнени изчисления, така че е необходимо да се опрости системата и това е една от нашите цели. Мисля си, че това е една от по-лесните задачи. Що се отнася до новите собствени средства, то това е един изключително деликатен въпрос предвид това, че държавите членки е, че държавите членки са много чувствителни, що се отнася до техния фискален суверенитет, особено в сферата на ДДС държавите членки трябва да съгласят единодушно върху всеки един вид вноска и трябва всички 27 държави членки да ратифицират това решение. Бюджетният преглед подбра 6 възможни варианта от един по-дълъг списък. В комисията ние извършихме доста сериозен анализ, бях публикувани редица доклади отчитахме техническата и политическата политическата осъществимост на предложените варианти, а също така колко струвате. Все още не съм подготвен, за съжаление, да отговоря подробно на въпроса на господин Гарига. Не бих могъл we can discuss the process. А, още не можем да кажем кой точно е победител от шесте кандидата. Ние се стремим да имаме един-два варианта, които са достатъчно независими и които не трябва да се обработват от администрацията от държ... на държавите членки. Те трябва да бъдат трансгранични по своя характер. Това също ще бъде един от критериите за подбор на победилия вариант. Също така, разбира се, трябва да спазваме принципа на единия пазар и цялото законодателство на Европейския съюз. Трябва, разбира се, да отчитаме и каква е нетната позиция на държавите членки и на отделните сектори в тях. Разбира се, това ще оформи нашето решение. Разбира се, бих могли да обсъдим и повече подробности, но госпожа Юта Хаук ми даде 10 минути, за което и благодаря. По този начин избягвам конкретния отговор на това, кой вариант е печеливш. Обаче в момента, когато разглеждаме предложените варианти, ние ги разглеждаме от гледна точка на политическата им осъществимост в сегашна Европа на фона на кризата и на фона на излизането от кризата. Господин Гариго също така ми зададе въпрос за позицията на държавите членки. Ние в момента разглеждаме възможностите за разходване на средства от страна на държавите членки. Това са разходите за замеделие, за кохизионна политика, за други видове дейности. Възможните корекции трябва да бъдат достатъчно реалистични, за могат държавите членки да имат достатъчно добро положение, що се отнася до нетната им позиция. Тоест, трябва да се предложи нещо, което политически е приемливо във всички 27 държави членки, когато става дума за конкретни функции, финансирани от европейския бюджет. Също така, очевидно, ще трябва да обмислим в контекста на стратегията Европейски съюз 2020 година. Моята отеха в момента е, че по време на решаващия етап ние ще ви слушаме много внимателно и ще чуем от вас, което бихме могли да реализирали. Наистина разчитам на това парламента да бъде движещата сила на реформата на бюджетната политика на Европейския съюз. Разбира се, това е много реалистично да очаквам, но и комисията не може да бъде изолирана. Има също така много държави членки, които са много активни, що се отнася до реформата, но много от тях изостават и не само в процеса на опростяването, но и в цялостната си дейност в процеса на реформите. Благодаря. Само един коментар преди да започнем с обсъжданията е, и изказванията на политическите групи. Сега и веднага ние всички трябва да спрем да дискутираме всичко, което правиме в рамките на разискванията за нетоплаците. Това е това, което пречи на правилното разбирането на европейската добавена стойност. Трябва да спрем да ги разглеждаме нещата по този начин. Ние трябва да кажем моля, не започвайте отново този дебат за нетните платци. ЕНП има думата сега. Започваме с обсъжданията по политически групи. Eh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисаря за въвеждащите думи. Както той каза, смятам, че трябва да се постараем да опростим нещата и да се стигне до по-голяма прозрачност. Както комисаря каза, също така, може би това ще е трудно, но ние трябва да постигнем по-голяма близост до гражданите, да се дискутира в парламента и да постигнем прозрачност и опростяване на цялата процедура по бюджета. Както по бюджета, така и по приходната част. По-конкретно. При формирането на годишния бюджет парламента трябва да представи документ, в който да бъдат посочени цифрите за приходите. Ние не сме точно отговорните за това, но можем да разискваме този въпрос и да го включим в разискванията по бюджета. Опростяванията, за които говори комисаря, означават, че компонентата с ДДС е, трябва да бъде включена и да бъде по-голяма яснота е, постигната по нея. Различните облегчения също трябва да бъдат изяснени. При ДДС то бихме ли имали по-голямото бихме имали известно предимство или известна полза, ако заличиме а, някои неща и в дебата по-ясно да бъдат посочени, а, посочена тази компонента. А, принципа на договора е, че Европейския съюз се финансира от собствени средства. Това е ясно да бъде, трябва да бъде подчертано в нашия документ. Това не е прехвърляне на собствени средства. Собствените средства трябва да ги е, да ги имаш на разположение, за да можеш да работиш на европейско равнище. Госпожо председател, вие сте права, е, че този, тези разисквания ще посочат съвсем ясно е, нещата и от една страна се очаква известна доходност, и от друга страна се очаква едно справедливо решаване на европейските предизвикателства, като се отчитат националните особености. Правилно разбрах мисля комисаря, когато каза, че Европейската комисия трябва да се постарае да разкрие източници на приходи в които да укрепят европейската политика. Това е най-добрият начин за справяне с досегашните разисквания. Данъка добавена стойност се събира от държавите членки. Има един недостатък. Разглежда се като допълнителен данък. И това е решаващия въпрос при разговорите с националните парламенти. Трябва да обърнем внимание на доклада на господин Ламасур, който различава отделните компоненти, разграничава ги между тези данъци, които трябва да бъдат неутрални. Искаме автономно финансиране на Европа и приносът на държавите членки трябва да бъдат намалени вноските на държавите членки трябва да бъдат намалени, иначе ще стигнем до на улица. Благодаря. Е, разбирам, че това са неща, които са ясни. Дам дом Данелия. Благодаря. Благодаря, Юта. Благодаря, господин Левандовски, че отново сте с нас. Не очаквах да кажете кой е нетният победител, разбира се, по новите финансови инструменти, но се надявах да можете да ми кажете кой е фаворита сред шестимата кандидати. Предполагам, че тези шест кандидата са онези, които са записани в бюджетния преглед, както и в доклада, който изпратихте преди няколко месеца. Тогава се обърнахме с вас към един въпрос, защото знаете, че за социалистите и демократите това е много важно. В случая говоря за данъка върху финансовите операции. Да, зададахме ви въпрос по този въпрос тогава и вие казахте, това е един от много варианти, които разглеждаме, ще обсъдим подробно всеки един от тях. Продължавате да казвате, че има 6 кандидата, 6 варианти. Аз искам да науча повече за тези шест е, окончателни кандидата за Оскарите сред финансовите инструменти. Освен това искам да попитам какви данни сте използвали, за да изберете един от тях и да пренебрегнете друг. Предполагам, че Европейската комисия предпочита данъка върху финансовите операции Всъщност, това е един от нашите кандидати, не от вашите, но а, може би има различни степени на отвореност към тази идея. Има различни варианти. Един е свързан с а, различни облагания, свързани с а, въглерода, с а, телефонните оператори. Трябва да се обсъди всеки един от тези възможни налози, за да може да се наберат достатъчно собствени средства, които Европейски съюз се стреми да събере. И сега съвсем скоро ще приключа, разбира се. Освен това, можем да използваме и определени критерии, за да изберем тези кандидати. Първо, тези финансови инструменти според нас трябва да бъдат ефикасни. Това е основен критерий за нас. Не би трябвало да може лесно да бъдат пренебрегвани или пък посредством счетоводни е, техники е, да се избегне тяхното плащане. На второ място, това не би трябвало да бъде налък или данък, който да бъде е, някаква пряка тежест, наложена върху нашите граждани. Затова имаме нужда от конкретни данни за това, защо избираме едно, а не друго. Службата отговаряща ще за заседанията и техник, техника отговаря по техническите въпроси. Не искам да коментирам повече Моника Штрасър има мобилен телефон, с, с който може като хронометър да го използва и да засича времето. Но ти беше добра с времето, влезе в рамките. Калак сега за либералите има думата. Благодаря. Много се радвам, че подхождате така по-немски, че ще спазваме точно времето и аз ще го спазя. Благодаря, господин комисар, че сте днес тук в нашата група. Много се радваме, че се провежда такава дискусия, както и имаме положително становище по подхода на комисията, свързан с собствените средства. Освен това, очакваме с нетърпение да видим какъв ще бъде окончателният вариант, който ще предложите пролета или лятото. Разбирам, че не може да отговорите на въпросите на господин Гарига, но пък е, ще ви зададем още такива, за да видим на колко ще можете в крайна сметка да отговорите. Що се отнася до заместването на настоящата ДДС база, мисля, че интересният въпрос, който възниква е дали планирате чисто и просто да имате някакви собствени ресурси, които да допълват настоящото финансиране, т.е. да бъдат над е, брутния национален приход или пък ще има нови такива, които ще заменят ДДС финансирането, или пък различни собствени средства, които да заменят цялостната система, която се ползва настоящем за финансиране. Така че би било полезно, ако ни обясните какво е вашето мислене по този въпрос и каква част от бюджета, колко голяма ще бъде тя, която да бъде покрита от тези нови собствени ресурси на 100% или някаква част. Що се отнася до въпроса за неутралните собствени ресурси, мисля, че би било наивно да се каже, че има нещо като неутрални такива или изобщо да се твърди, че тези собствени ресурси няма да окажат въздействие върху гражданите, защото не бива да забравяме, че всичко в крайна сметка опира до гражданите. Ако правим, да речем, някакъв данък върху финансовите операции, непряко ще облагаме пак гражданите, защото те ще плащат повече за финансовите услуги. Така че това не бива да се забравя. Що се отнася до определени собствени средства, ни нашата група много внимателно подхожда да не се споменават определени ще бъде много интересно за нас, защото много се радваме, че комисията се опитва да направи анализ на въздействието върху различните варианти. И това е един наистина много отговорен подход. Е, Салвадор, и вие може ли да кажете какви средства според вас могат да се наберат? И господин комисар, може ли да коментирате е, ще има ли достатъчно кораж е, комисията? защото напоследък оставаме с впечатление, че комисията не е достатъчно смела. И се притесняваме, че като че ли има прекалено голям отпор в съвета и затова като че нямате достатъчен кораж да предложите неща, които трябва да предложите. Така че можем ли да очакваме едно смело предложение от страна на Европейската комисия, независимо, че ще се очаква отпор от съвета? Ähm, Благодаря. Мисля, че ще говорим с комисаря по правилния начин. Изабела за зелените има думата. Благодаря. Господин комисар, колеги, ясно е, че дебатът за собствените средства е кръгълния камък на този парламентарен мандат, както и за мандата на комисията. Трябва да потърсим нови, нови собствени средства. Няма да повтарям всичко, което вече беше казано. Но този дебат за нетните плаци е отвратителен за мен. Той не е в духа на Европа и на основателят на Европа. Трябва да сме много внимателни. Трябва да сме много внимателни да не повторим ситуацията от 2005 година, когато работихме с резервите. Това не е нов източник на собствени средства. Разбира се, искам да бъдат връчени Оскарите и вече имаме номинации. То говорихме за критерии вие говорите, господин комисар, за трансграничните измерения. Говорите за единния пазара, вътрешния пазара, като критерий за създаване на инструментите. Съжалявам, че не казахте много днес, но искам да ви уверя, че ние сме ваши съюзници, ние получаваме от вас информация и колкото повече, колкото по-бързо информация получим от вас, толкова по-силно ще ви подкрепим, защото вие сте се изправили срещу съвета. Ние видяхме това в преговорите по бюджета. Съветът или някои държави членки по-скоро искат да бъдат намалени средствата за европейския бюджет. Така че ви имате нужда от нас във вашата дейност и ние имаме нужда от вас. Ние сме съюзници. Бих искала за това да ви помоля да ни предоставяте колкото се може повече информация и искам да напомня за това, което каза господин Деан за бюджетната неутралност. Всичко, което ние предлагаме, трябва да бъде такова, че държавите членки да разходват по-малко средства за европейския бюджет. Ние знаем, че бюджетната ситуация е сложна във всички държави членки и това е необходимо да бъде обсъждано в съвета, включително и на Европейския съвет през март, който се очаква да бъде сложен. Тоест ние имаме нужда от едни реалистични, надежни критерии. Трябва да убедим държавите членки, че ние искаме те да могат да правят повече, да правят по-добри неща, като разходват по-малко средства, което ще бъде реален принос за това, което те вече правят. Euh, la volonté, notre volonté vraiment d'avoir un maximum d'informations. Така че още веднъж искам да потвърдя нашата воля да ви помагаме, но имаме нужда да получаваме от вас колкото се може повече и колкото се може по-навременна и актуална информация, за да можем да намерим решение за въпроса за собствените средства. Що се отнася до парламента и неговия бюджет, нека да се откажем от празни обсъждания, а да мислим за реалния ефект и за реалния ни принос за по-добрия бюджет и особено, що се отнася до собствените средства. Благодаря ви предварително. Благодаря, Изабел. Сега Ричард има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Като цяло, идеята за целият този поток от приходи е, че няма прозрачност. И аз смятам, че това е един от проблемите, който трябва да се реши от комисията. Гражданите не разбират как се събират средствата и лично аз смятам, че този коригиран механизъм или системата за отстъпки – означава, че има много хора, които смятат, че нещата не са справедливи в тази система или че поне системата не работи достатъчно добре. Да, съгласен съм, че трябва да се реши този проблем и ние искаме да чуем вашите идеи. Обаче при промяната ние трябва да сме наясно с нашите цели. И искам да подчертая два аспекта, които не искаме да съществуват. Първо, не искаме един приходоисточник да замества друг, това няма да бъде реална промяна. И второ, не трябва да се създава фискална независимост на Европейския съюз. По въпроса за традиционните собствени средства, мисля се, че тук е ясно, че има компонента на единния пазар или на общата състопанска политика и ние подкрепяме това. Обаче сме срещу компонента основан върху ДДС. Определено там няма яснота и очевидно точно тук трябва да се извърши реформа. Независимо от това, не съм убеден, че другите кандидати са добри. Най-вече да, въглеродният данък и данъка за финансовите трансфери. Въглеродния данък в момента създава доста затруднения за държавите членки и се опасявам, че Европейският съюз е навлязъл в едно минирано поле. Що се отнесе до коригиращия механизъм, смятам, че трябва да се откажем от всякакви емоции, свързани с отстъпките, а просто да разглеждаме изчисленията, тъй като става дума само за изчисления. В крайна сметка става дума обаче за справедливост. За съжаление, има държави членки, които имат сериозен стимул по този начин да не използват средствата от Европейския съюз и по този начин разходват само средствата, те не разходват средствата по най-ефективен начин. Що се отнася до взаимоотношенията между Европейския съюз и държавите членки и те се основават върху а, приходите, основани върху брутния национален доход. По този начин държавите членки могат да управляват реалния размер на европейския бюджет и по този начин – те могат да гарантират това, че ще имат реална полза от европейския бюджет. Благодаря ви. Благодаря. Мигел Порта ще има думата сега. Благодаря. Първата ми забележка. На мен ми се струва, че ще бъде трудно. Комисаря да разисква с нас за собствените средства без въобще да представи нови аргументи или нови предложения или идеи или оценка на предишни предложения. Така че това разискване някакси не е по същество. ние се възхищаваме на комисаря как заобикаля въпросите. Това умеем той много добре. Е, но няма Оскар за добра риторика. В неговия принос днеска в изказването му от 10 минути той нищо не каза. И след като го изслушах, от моя страна искам да направя няколко забележки. По сегашната система. Сегашната система е абсурдна. Това е система, в която държавите членки е, е, дават минимални вноски и искат максималното да извлекат от Европейския съюз. Това не служи е, на бюджета и бюджета трябва да бъде преструктуриран. всъщност приходите от ДДС не са собствени средства, но Сметната палата се изказа по въпрос. Става дума за капацитети, за мерки, за укриване на данъци и укриване на ДДС. Сметната палата счита, че около 2 милиарда 100 до 200 милиарда евро годишно е тази сума. Това трябва да го вземем предвид. Ние не можем да говорим за ДДС а, без да говорим също и за укриване на данъка добавена стойност. Следващата ми забележка беше упражнена критика от редица членове на парламента, като бяха изложени аргументи, че финансовите институти прехвърлят върху данакоплатците те редица финансови услуги. Не можем тогава нищо да направим, защото не можем да се обърнем към банките или към застрахователните дружества, които прехвърлят върху клиентите такива налози. Как изглежда нещата в една нова Европа и данъците в нея? ние трябва налозите да ги разглеждаме като не като допълнително натоварване, а като инструменти за преразпределение. Въпрос имам към комисаря. Нашия парламент взе становище е против а, така наречените данъчни а, острови, данъчни обежища как изглежда контрола по тези места? Ще бъдат ли тези данъчни обежища включени в списъка на кандидатите за Оскар? Благодаря, казва председателката. С... Мигела Вила има думата като следваща. Не. Не тя. Госпожа Андреас има думата. Uh, Смятам, че дебата за собствените средства е сложен. Но като че ли не сме избрали подходящата възможност за него. Сега сме в криза и е много трудно да се говори на хората, че са необходими повече средства за Европейския съюз. Смятам, че по-настоящем разполагаме с много малко информация. Макар, че закъснях за заседанието, не мисля, че господин Левандовски е успял да изясни определени важни аспекти. Говорихте за 6 кандидата за собствени ресурси. Е, знам, че се говори за данък върху финансовите операции, финансовата дейност и други такива. Ще кажете ли кои са всичките те, тези кандидати? Втори въпрос. Правите ли изследване на въздействието върху всички тези налози върху потребителите, т.е. върху данакоплатците? И ако правите такова изследване, ще ни дадете ли данните, за да можем ние да преценим какво е въздействието сами за себе си? Следващия въпрос. Различните альтернативи откъде ще дойдат? От Брюксел ли ще ги налагаме или посредством държавите членки ще бъдат налагани тези е, допълнителни механизми за събиране на средства? И има и други въпроси, които трябва да бъдат взети предвид. Например, след като Европейски съюз има преки приходи, как ще протекат а, е, различните преговори, свързани с бюджета и каква ще бъде процедурата по освобождаване от отговорност? Благодаря. Преди да дам думата на Янош Левандовски за първите отговори на кръга от въпроси, две неща. Драги колежки и колеги, ние трябва да насърчиме комисията затова смятам, че не е верно, че 10 минути, когато е говорил, нищо не е казал. И второ, който може да чете, има предимство. Тоест всички колеги и колежки разполагат с прегледа на бюджета на всички езици. И има 6 кандидати, които са посочени. Преди да възразяваме на комисаря, е, трябва да сме наясно дали сме справедливи или не. Дам думата Нямаш. Благодаря, Юта, за твоята помощ. Много ви благодаря за интелигентните въпроси. Е, какво имам предвид под интелигентни? Опитвате се да извлечете повече от мен, отколкото аз мога да ви предоставя. Така че господин Порташ много брутално резюмира 10 ми минути и в крайна сметка казаното от него не беше далече от действителността всъщност, ако трябва да бъда честен. Мога само да изразя съгласие с Жан Люк и политическия му анализ на средата три месеца преди да обявим победителя. Без да очакваме бурни аплодисменти в Европа, защото не бива да подценяваме политическите трудности, когато обявяваме желание за набиране на собствени средства, нови такива в Европейски съюз. Кое прави по-примамливо нашето предложение? Това е неутралността. В много столици обаче има една тенденция националната вноска да бъде намалена и да бъде по-лесна консолидацията на националния бюджет посредством такава консолидация на националните вноски. Когато говорим сериозно по отношение на неутралността и фискалната позиция на определена държава, то тогава не можем да намалим другите приходи. Така трябва да се оценява и ДДС. истинско ДДС като собствени средства, което да бъде част от нормалните национални вноски, което да бъде делегирано на европейския бюджет, т.е. едно реално такова. Така че неутралността е много сложна и намирането на истична, истински нови източници е трудно, но това трябва да стане и то посредством убеждаване, не с увеличаване на разходите, а с промяна в пропорциите между националните вноски, истинските собствени приходи, които всъщност да отговарят и на духа на учредителния договор. Господин Хаглун говори по този въпрос който каза, че социалистическата група приема определен вид собствени приноси, е, извинете, определен вид собствени средства, като например тези свързани с данъка върху финансовите операции. Това беше анализирано много от Европейската комисия и ако вземем собствени приходи, идващи от данък върху финансовите операции, то тогава можем да наложим такъв върху много определен брой транзакции, например само върху определени, или пък по-широки, всички видове финансове, или пък а, такива свързани с определени валутни транзакции. Така че, независимо кой вариант изберем, във всяко един от тях има отделни подопции. Те могат да бъдат а, приведени в количествени изражения, в количествено изражение и то може да бъде мотив за нашето окончателно решение, нашия избор. Освен обаче тези операции имаме и за финансова дейност, данъс върху финансовата дейност, което би било данък върху съответните документи, които подава определена финансова институция за своята работа на базата на съществуващите данни. Ето ви един сериозен кандидат. Господин Ашфорд. Говори за регионалното, национално въздействие върху от всеки един от тези кандидати винаги има такова въздействие. То може да бъде върху определения сектор в а, дей, дейността на фирмата в определена страна. И това е част от нашия анализ. Uh, това, което каза господин Хаглунд. Не можем да заменим националните вноски, които сега са 76% от бюджета. Най-амбициозната ми цел би била до една трета от бюджета да идва. Виждам, че се кима. Това е хубаво защото не искам да, противореч... да създавам разнобой в становищата на кабинета и на отделните ни служби. От 80-те години имаше една полука и тя е следната. Националните вноски всъщност стабилизираха автоматично бюджета – през 80-те имаше различни проблеми, свързани с капризния характер на собствените ресурси, които много бързо се променяха и националните вноски всъщност имат един голям плюс. Те стабилизират бюджета и дават възможност да се планират разходите на базата на това стабилизиране. И другият ви въпрос беше свързан с а, това дали имаме кораж, смелост mutual assurance uh, uh, with, Parliament, but it's very much in proportion. Защото в крайна сметка това беше едно предложение, което идваше от, и от парламента, и от смелостта и храбростта на парламента и изявлението на парламента за бъдеще. Тоест всички трябва да имаме тази смелост да погледнем бъдещето на Европа. Е, но има, разбира се, много такива институти, които оказват своето въздействие, мозъчни тръстове, които оказват, че те предпочитат, например, едно реално ДДС като собствени приходи. Пак повтарям, говоря за мозъчните тръстове, за тези институти с експерти, но те в крайна сметка не са политическа сила. Това не е достатъчно. Имаме нужда от е, взаимни гаранции, която всяка една институция да даде на останалите в това отношение. Е, след това. Още нещо, което беше и в коментара на Юта в началото. Апшмак към нетна позиция. А... Е, well, when we, when, at this moment, when we are освен това, говорим за разходната част на бюджета. Имаме нужда от 27 за отвъд парламента и, за... и да се види какво ще бъде количественото въздействие върху позициите на различни държави, особено определени държави, е, които в крайна сметка трудно ще се съгласят и не бива да пренебрегваме този въпрос. Защото тези позиции сега оформят нашите а, на разходната част на бюджета, а не по отношение на корекциите. Няма смисъл, прав сте да се замества един вид собствени ресурси с друг Бъдещето трябва да бъде не само в контекста предложен от Юта, например, що се отнася от приходите от захар, то даже беше доста безмислено в като сума, в смисъл беше малка сумата целият бюджет, но Нека да говорим за митниците. Тези 12% либерализацията на търговията може да означава точно това намаляване на митническия сбор в нашия бюджет. Ето още една причина, поради която трябва да се замислим за собствени средства. Не само за Доха, но и преговорите с Латинска Америка и така нататък. Що се отнася до казаното господин Порташ и, както казах, бруталното му изявление по отношение на това какво представляваха моите 10 минути. Вече го казах, мисля, че той беше близко до истината. Каква да бъде позицията ми днес? Какво да кажа? Той обаче посочи нещо много интересно. Не става дума само за търсенето на собствени средства. Става дума за пакта за конкурентоспособност. Докъде случващото се сега в Европа е част от този пакт. Или пък търсенето на собствените ресурси. Докъде може да стандартизира е, данъчните системи в Европа, за да се избегне избягването на данъчно облагане. Няма ясен отговор тук, но това е много важно. Много е важно това, що се отнася до стандартизацията, дори не чак толкова върху търсенето на тези ресурси. Сега, шесте кандидата. Те са изброени в бюджетния преглед, истинско ДДС, корпоративно облагане, енергетика, схемите за търговия с емисии, които вече съществуват. Има различни варианти, свързани с финансови средства налог върху авиацията, върху въздухоплаването и последното всъщност показва трансграничния характер на нещата. Господин Шойблер се опита да наложи в Германия а, такъв тип а, налог върху всички полети към Германия – Имаше проблеми с а, нискобюджетните компании, които веднага решиха, че ще се изнесат от страната. Така че е много трудно да се наложи данък или някакъв вид облагане на национално ниво в Европа, без да се доведе до изнасяне на предприятия извън Европа, защото не е това нашето намерение – особено като се има предвид а, това, което се случи в Берлин и въздействието му върху авиацията. Благодаря ви. Господин Портеш най-вероятно сега ще каже също, което каза преди малко за моя отговор, но това мога да кажа по-настояще. Yes. Благодаря ви за това, че бях толкова толерантни. Не, не, не. Това не можем да nicht Ähm, jetzt habe ich eine Liste, zumindest bis jetzt. Сега имам в списъка четирима души желащи да се изкажат. Дарек, имаш думата. По три минути, моля, имате на разположение всеки от вас. Мисля си, че доста въпроси вече бяха обхванати, затова ще бъда кратък. Има две неща, които ми правят впечатление. Първото е, че 70% идват от носките на държавите членки и всяка година има голяма битка за бюджета. И това, че самия бюджет не е прозрачен. Тоест, тези два аспекта правят очевидно това, че очевидно има едно възможно решение на тези проблеми, именно да се диверсифицират приходоисточниците. Както аз вече казах, ако разгледаме новата система, първо виждаме, че не може да се разглежда новата система като нов данък върху физическите лица. Това няма да бъде прият, особено в тези времена. И второ, че трябва да има бюджетна неутралност, т.е. това означава, че новите приходоисточници ще ни позволят да не се увеличава вноската от държавите членки. Мисля, че разбира се, комисията трябва да положи усилия да убеди съвет, особено някои държави членки. За това разчитам на смелостта на комисаря и разчитам на това, че ще бъдат предложени варианти или дори най-предпочитани у нас вариант в скоро бъдеще и ще бъде обсъден този вариант със съвета. Искам да попитам, господин комисар, дали имате някакви официални или неофициални разговори с държавите членки по тези въпроси? Защото моята загриженост е, че в тази комисия, в Европейската комисия, ние искаме да създадем нова система за нови приходоисточници, и, и се опасяваме, че след като изработим подобни варианти, в крайна сметка съвета ще каже не. Искам да питам дали комисията получава някакви податки от съвета, какво е приемливо за съвета или какво би било приемливо. Отново казвам, не искам да извършим огромна работа, а след това съвета да каже просто не и всичко да отиде на празно. Благодаря ви. Благодаря. Джеймс Елис сега има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Понякога, когато водим подобни дебати, някои хора казват, че всичко се свежда до вноските. Ние имаме два документа. Един е от тях, който сега показваме, е особено интересен, защото тук се казва, че през 1992 година 1,2% е бил процента от за национални вноски, а сега то е 1%. Тоест, това показва, че държавите членки нямат особени разлики в размера на вноските си. Но искам да задам два въпроса до господин комисара. Първо, защо след решението от 1998 година имаме значително намаляване на приходите основани върху ДДС. Очаква се, че ще има значително намаление, а сега е 11% е показателя. Искам да попитам защо е това намаляване, какво може да се направи да се реши този проблем и защо да не се използва този източник за бюджет на Европейския съюз. Вторият ми въпрос е за корекциите. Мисля си, че вие казахте, че корекциите трябва да бъдат запазени. Дали бихте ми казали как да убедя моите гласоподаватели в Обединеното кралство, когато през 2003 година е, ние получихме обещание, че нашата национална отстъпка ще бъде намалена, но пък нашата страна ще получи повече средства от Европейския съюз. Обаче се оказа, че това не се случи. И в момента в условията на финансова криза всички искат да намалят разходите от бюджета. И аз бих искал да получа аргументи, за да мога да убедя моите гласоподаватели. Не се надявам да получа такива аргументи от вас. Благодаря ви. Благодаря. Ники Савила, има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, много ви благодаря. Благодаря за казаното от вас, което отговаря и на вашите задължения. Ние знаеме повече или по-малко кои са шесте кандидати. Кандидатите за собствените средства. Две забележки искам да направя, госпожо председател. Първо, профила, който задавате за нов източник на собствени средства е много амбициозен. Ние ви желаем много успех и се надяваме, че този източник на собствени средства ще бъде намерен в подходяща форма. Втората ми бележка е следната. Е, напоследък и през следващите месеци ще трябва да се занимаваме с енергийната криза, тъй като ние нямаме собственици, източници, големи източници на енергия. Е, е, източници за нашия внос на е, на енергия ще бъдат запушени. Имам предвид източниците в Северна Африка. Говориме за данъчно натоварване на енергията в Европа. Ние сме континента с най-големи данъци върху енергията. Ще очаква се увеличаване на цените на енергията. Затова трябва да внимаваме в енергийния сектор и при разкриването на нови източници на собственост средства. И сега има думата Ламасур. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Янош, за предложенията. Благодаря на Европейската комисия, че има коража да се ангажира и да представи конкретни предложения. Бележка и препоръка от моя страна. Следната бележка – Резолюцията на Европейския парламент през март 2007 година съдържаше 6 политически директиви, които и до днес имат своята валидност. Трябва да напомняме често за тях – горната граница за собствените средства беше свързана с принципа на неутралност, по-малки национални вноски, демокрация, правосъдие и връзка между отделните преговори. Мисля, че е добре да бъдат повторени тези неща при разк при тези резолюция преди няколко години е, от тогава до сега се промениха опциите за отделните кандидати. Препоръката ми е следната. Ние говорим тук за данъци. Ние се намираме в криза. Всъщност говорим за един материал, който може да се разпилее ако не боравим правилно с него, той ще се разпръсне и всички ще загинем. Как, въпросът ми е как да използваме атомната енергия за позитивна енергия, която постепенно да изгаря, а не да доведе до експлозия. Трябва да охладиме атомната енергия. За това настояваме нашата комисия, Европейската комисия, действително да се, да се замислят как да подготвят тези разисквания, този дебат, преди да се стигне до предложение през месец юни и как тези предложения, които ще чуем през месец юни, ще бъдат след това третирани. Ние трябва да проучим ако, това. Ако се задоволиме през месец юни да предложим нещо конкретно, а това стана и през последната година, комисаря се изказа през пресата, то ще се стигне до задънена улица в дебата. Благодаря, казва председателката. Това е един от ключовите моменти за дебата и връзката между приходи и разходи. В нашата комисия е, преди да стигнем до дебати и изготвяне на доклада. Мисля, че беше много разумно така да постъпим. Така че можахме всичко да дискутираме, при да стигнем до сегашните. Раймер Бюгел има думата. Благодаря, Е, бяха много добре посочени нещата. Смятам, че ако можем да говорим по истинската, правилната стратегия, на всички ни е ясно, че, договора, догу, че доклада изисква да разговаряме и преговаряме по основните средства. Говориме за по-нататъчни приходи от собствени средства. Искаме ли да нарушаваме основите на договора? тогава ще се споразумем за някакъв процент за ефективни заключения, които ще са бъдат отложени. Или да кажем, това не можем да го постигнем в краткия период от време. Както в доклада на господин Ламазур в миналия парламент казах, става дума за отстъпки. Този списък, който се намира в секретарията, и по който показва общностното право, как се борави с него, трябва, също трябва да приключи. И когато накрая се стигна до компенсаторни решения, трябва да говорим за общо валидни механизми е, на, за корекция, а не да използваме един или друг хаотично. Е, много съм доволен от комисаря, че говори за решение една трета. Това е много интересен въпрос. Ще... Как ще започнем с Learning by Doing, за да можем да убедиме държавите членки, които се колебаят. Освен това искам да говоря по една точка, е, която е и на дневния ред. Въпрос с, с основните средства, европейският бюджет. Има един допълнителен дебат, който трябва да проведем за различните финансови инструменти за междуправителственото финансиране, всичко, което е свързано с Европейския съюз на 27-те държави членки не трябва ли в бюджетната структура да го представим този въпрос по-открито, по-прозрачно, за да за да, а, за да постигнем успех. А, Юта много добре се намеси има един хубав документ по собствените средства от февруари 1994 година, където доклада пише, че едностранната ориентация на предложението на комисията е насочено към институционална ерозия на комисията като двигател на прогреса, комисията трябва тогава да се откаже от амбициозната си цел, когато органът вземе решение. Мисля, че това е много хубаво, реш... хубаво изречение и тук става дума комисията, имайки предвид опциите, преди да представи предимствени недостатъците на отделните системи, в основа на принципите на договор да направи предложение за съществуващите средства, които да бъдат заменени с прозрачни реформи възоснова на това, което изисква договора. И смятам, че е време след като се опитвахме да напреднем по темата за собствените средства. От 1994 година има тази формулировка за, за средствата. Трябва да направим една решителна стъпка към по-голяма честност, по-голяма прозрачност на собствените средства. Благодаря. А, двама души се изказаха, така че е, вре, сме в крак с времето. Like too, Благодаря. Too Не трябва само да се отбраняваме по отношение на собствените средства. Политическото доверие, политическият ангажимент поет от европейските лидери, трябва да ги накара да изберат този нов модел на собствени средства. И ние сме убедени, трябва да бъдат убедени и те, че това е един модел, който е по-добър от настоящия. Преди години те разбраха, че това, с което разполагаме, не е достатъчно добро и мисля, че и вие го повторихте. Важно е да се повтаря, че същите тези лидери на държавите членки в Европейския съюз, които сега не проявяват голямо желание, същите тези хора подписаха Лисабонския договор, където се споменават тези нови собствени средства. И както каза и Раймер по-рано, смятам, че е важно това да не се забравя и точно от този момент да се тръгва, да се казва, че нещата са сложни. Сега по отношение на тази една трета от бюджета, която ще бъде заменена, господин комисар, дали това е бюджетна цифра или някакъв вид политическо изчисление, т.е. откъде ще дойде тази цифра, тази сума, искам да разбера. И ако изберете такъв вид замяна на една трета, това ще бъде една комбинация от евентуални собствени средства или пък ще изберете само един вариант. Може ли да разкажете повече по този въпрос? Благодаря. Хелга се е, спомена, че същите правителствени глави, които подписаха договор от Лисабон, сега не са готови да го прилагат. О, особено в частта за общата, е, общите финанси. И повтарям, който може да чете, има предимство. Аз някой път оставам впечатлен, че те не са прочели договора. Жозе Мануел Фернандес има думата. Благодаря, госпожо председател. Но ще всичко бе казано, но аз бих казал, че в парламента няма да се постигне съгласие но дори да се постигне, няма да има достатъчното мнозинство, което е необходимо по член 311. Господин комисар, смятате ли, че ще има някакви собствени ресурси или някакъв данък, който да бъде събиран пряко от Европейската комисия или пък от някоя агенция на европейско ниво? Планирате ли освен това да ни изясните какви ще бъдат тези ресурси, какъв ще бъде този данък. Ще продължаваме ли да говорим за нови ресурси като национална вноска и ако държавите членки събират всъщност тези собствени средства или този данък, няма ли да продължим с а, старата терминология. Т.е. ще продължаваме да ги наричаме национална вноска. Тоест национална вноска в бюджета на Европейския съюз, което се основава на собствени приходи. Гражданите, според мен, трябва да изберат колко е полезен нашия бюджет и имайки предвид това, няма ли да е по-добре да наложим някакъв енергиен или въздухоплавателен данък, или пък те да се използват и да влизат в определен фонд, който да насърчава прилагането на стратегията Европа през 20-та година или пък климатичните извинете, пакета с климатични мерки, свързани с 20% намаляване в различни сфери. Гражданите няма ли така по-ясно да видят приноса към Европейския съюз? Благодаря. Данка, Сидония. Благодаря. Сега Сидония има думата. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че водим тази дискусия днес и радвам се, че дебатът продължава. Винаги съм се впечатлявала от нашите колеги, особено господин Ламасур, които са философии, които имат философски подход към собствените средства. Това са хора, които имат стратегическо, дългосрочно мислене. Самата аз не принадлежа към този вид хора и съм доста песимистично настроена към идеята или по-скоро към възможността да създаде една такава система за собствени средства, да създаде една нова финансова рамка след 2014 година. Смятам, че ние сме длъжни постоянно да обмисляме приходната страна на европейския бюджет. Точно за това този дебат за мен е важен. Това е наше задължение. Ние не можем да избягаме от него. Трябва да продължаваме дебата за това, откъде идват парите в европейския бюджет. Това не трябва да бъде табу. Тази тема не трябва да бъде табу, затова смятам, че дебатът ни е много важен. Тук беше много ясно заявено, че дебата да върви от доста време със своите възходи и падения, понякога паузи, но мисля се, че дебатът се засилва и това е добре. Обаче ще бъде много жалко, ако обвържем дебата за собствените средства твърде силно с обсъждането на новата рамка, защото в крайна сметка трябва да сме готови да работим със сегашната система. През следващите години тази система има своите предимства. Ние обсъдихме недостатъците и, но има и предимства тази сегашна система. По-специално ние нямаме нужда от нова европейска система за събиране на средства, събиране на приходи, т.е. ние имаме определена лекота при събирането и определена предсказуемост, което разбира се е предимство. И накрая, за принципа за единството на европейския бюджет. Смятам, че този принцип е много важен и полезен и трябва да го зачитаме. Надявам се, че в крайна сметка, може би не много скоро, ще бъдат създадени нови средства за европейския бюджет, но те ще трябва да бъдат обединени в рамките на европейския бюджет. Не трябва да имаме отделни приходи за отделни проекти. Лично аз мисля, че ще бъде много жалко, ако се откажем от идеята за единството на бюджета. Мисля си, че това е един много полезен принцип и смятам, че приходите трябва да заканват целият бюджет, а не някакви избрани проекти. Благодаря. weil ich habe das an. Така, сега включих микрофона. Мисля, че ако може да навлезеш по-дълбоко в дискусията, ще получиш по-голям кораж е, да говориш с съвета, който отхвърля промените в системата на собствените средства. Тук е важно, че искаме да постигаме честност, прозрачност и така да, се, да снабдим европейския бюджет със средства, че да изпълним своите задължения, но съвета също участва в това. Аз мога да кажа по-голям кораж и повече самоувереност. Знам, че много работа е нужна и най-вече убеждаване не само на съвета, но и всички наши колеги и колежки на обществеността. Но сега трябва да имаме този кураж, когато трябва да обсъждаме тази тема – и от 2014 година ще представиме на публиката новото решение. Сега отговор на въпросите. Ще дам отново думата на комисаря. Моля да спазва времето. Защото накрая нашия докладчик ще получи 5 минути. За сега сме добре във времето, но не бива да пресрочваме. Благодаря. Благодаря. За мен най-лесното би било изобщо да се въздържа и да може господин Гарига да има повече от 5 минути, но ще се опитам. Uh, Тук видяхме и позицията на евроскептиците спрямо нашите идеи за държавите членки. Мисля, че при определение условия може да се открие на ново, да се повдигне на ново въпроса за собствените средства. И истинското умение този въпрос да не бъде убит, а този въпрос да бъде обсъждан до заключителния етап на преговорите с парламента. Имаше въпрос за изкуственото увеличаване на ДДС, но мисля си, че от 1% намален ще бъде до 0,3%. Има много изключения. Германия е въвела повече. Холандия и Швеция имат една десета. Така че бяха намалени тези изкуствени приходи от ДДС в бюджета. Що се отнася до Брит британското обществено мнение наистина е, трябва да имаме някой, който да се конкурира успешно с пресата на Мърдок, като обяснява не само европейския бюджет, но и цели европейски проект. Но мисля си, че нещата се улесняват, ако говорим с хората от Уелс. Мисля си, че това е голямо предимство. Имаше отговор от залата не. Може би с някой от тях отговаря комисар Левандовски, Корнуел. Също така е един регион, който ясно ни подкрепя, но разбира се, Лондон е по-сложен в това отношение. Разбира се, когато ние говорим за реална полза, за реален принос, всичко това са само лозунги, но все пак, когато помислим за трансевропейските транспортни мрежи, виждаме, че в Англия тези идеи се приемат по-сложно, отколкото в континентална Европа fraction of uh, this VAT in the budget. Mrs. Сега към госпожа Завела. Да, това, което в момента има нужда Европа, е растеж и работни места. И разбира се, когато разглеждаме предложените варианти, ние отчитаме потенциала за създаване на работни места и растеж. Става дума за едни вратички и данъчно облагане, които да не позволяват да които в момента не позволяват да бъде намалено тънчното облагане. Що сме нас господин Ламасо, разбира се, да, можем да свирим на пиано, можем да свирим Шопен, но все пак, когато става дума за дългогодишните перспективи, вие повторихте принципите – и това също беше за Раймер и за Хелга, които говориха за въпроса за комуникацията. Да бъде този въпрос постоянен предмет на обсъждане до заключителния етап на преговорите. Става дума за комуникация преди да се вземе решението за собствените средства. Да, наистина това е от жизненно важно значение през предстоящите седмици и месеци. Наистина, в края на март в комисията трябва да се вземе решение и тук, разбира се, става дума и за комуникацията и за това по какъв начин ще бъде представен годишния бюджет или по-скоро проекта за годишен бюджет за 2012 година, което ще предизвика нов кръг от дебати в Европа. Към Раймър. И идеята за постепенното въвеждане не се отхвърля. Постепенното въвеждане на собствени средства, а не незабавно еднократно въвеждане на нови приходоисточници, това може да бъде една добра идея. И можем тук да говорим до размер еди какъв си. Е. Но, разбира се, важно е нашите цели, нашите амбиции да имат количествено измерение и трябва да сложим определено някаква горна граница и трябва да използваме съчетание от различни средства, собствени средства, а не да я разчитаме само на един. Разбира се, много е важно да отчитаме принципа за солидарност и нашия лозунг е смелост, но и благоразумие. Ние не искаме да има жертви, искаме да имаме безкръвна еволюция, а не кървава революция. Така че мисля, че е, знам, че Сидония като човек, който принадлежи към поколението след солидарност в Польша е по-песимистична към господин Фернандош. Вече говорих за всички принципи, които ще бъдат в основата на нашата комуникация. Говорих за трансграничния подход, но важно е средствата да отиват пряко в Брюксел, а не през националните бюджети. И трябва да отчитаме принципа за единия пазар и европейското законодателство авиационния данък и приходите от схемата за търговия с емисии могат спокойно да отиват пряко в европейския бюджет, без да минават през националните бюджети. Разбира се, това не е възможно за ДНС, за корпоративния данък, енергийния данък и други. Трябва да имат някакво междинно звено преди да пристигнат средствата от тях в Европейския съюз, което обаче не е предимство. Спомни си за романтичните времена на дейността на солидарност в Полша. Ако не бяха тези времена, ако не беше смелостта ни от тези времена, сега нямаше да сме в Европейския съюз. Благодаря. Да, Янош, и по-малко способните пианисти получават ръкопляскания. Трябва да можем да направим а, напредък, даже и да нямаме признание. Сега, относно отговорите, комплимента, който направи господин комисаря Левандовски, с Шопен, това може да ми струва политическата кариера, тъй като нас ни слушат в интернет. И не съм Шопен на данъците. Председателката казва, сега Салвадор, нашият докладчик има думата. Eh, Благодаря. Госпожо председател, ще бъда кратък. След това кратко музикално интермецо. Господин комисарият направи интересно изказване за актуалното положение в комисията – и беше посочено, че всички трябва да имаме кораж. Трудно е обаче да събереме кораж, когато знаем когато знаем, че съответните, какво е положението в съответните органи. Въпросът с данъците е предмет на политически дебат от страна на съвета. Можем да се подготвим за една голяма реакция и може да се стигне до на улица, както казаха няколко колеги. Системата е, на собствените средства би трябвало да бъде по-добра от сегашната. Някои колеги изложиха своите идеи Важно е да направим постепенно въвеждане, стъпка по стъпка в течение на този период. Е, четвъртата част от основните средства е най-важната и единствения източник за бюджета на Европейският съюз. Това са националните вноски възоснова на брутния вътрешен продукт. Това не беше първоначалната идея. Ставаше дума за допълнение към, допълни, към другите вноски. Но този четвърти фактор има редица предимства, като прозрачност, начин на събиране, но не е, това не е достатъчно към днешна дата всички членове на парламента е, са съгласни, че системата трябва да бъде променена. Въпросът е как? Чрез а, замяна с нещо друго на собствените средства или с намиране на допълнителен източник или източници. Искаме ли да променим състава или просто искаме да направим едно допълване? като разкрием нови източници? Това са въпроси, на които трябва да намерим отговорите и да ги дадем. Не са ни всъщност нужни повече средства, но ни на нужен по-добър бюджет. И подобряване на системата, упростяване. Важен момент е капацитета за събиране на средствата. не става дума за това да бъдеш печеливш в това състезание. Важно е, че Европейския съюз, особено комисията, да бъде органа, която може да събере, орган, който може да събере тези средства като евентуално може да се наложи да прибегнем и към нови средства държавите членки няма да го разглеждат това като чисто обществена задача, като национална вноска. И отново стигаме до началото на тази дискусия. Затова е важно да имаме декларация както от страна на Европейската комисия, така и от наша страна. Е, добавената стойност няма да ни помогне в традиционното становище, което ние като комисия имаме. Това, което искаме е част от разходите на държавите членки да бъде взето предвид при бюджета. Например, изследвания и развитие, селско-стопанско, външна търговията, енергийната инфраструктура, енергийна ефективност. Всички тези неща могат да бъдат спестени в националните бюджети, ако на общностно ниво се извършват разходите, като разбира се се събират и вноски и средства. И това ще го включа в моя договор, Европейската комисия трябва да намери източници на новите средства, разбира се, економии на национално ниво, прехвърляне на средства в европейския бюджет. Това е очевидно. Освен това, критериите, които са ясни, и кои, по които се е, е различават тези основни средства от другите трябва да бъдат трансгранични по природа, да, тясно да са свързани с общностната политика и с вътрешния пазар. Говорено беше за разходите в Нова Европа. Трябва да се избегне гражданите е, да разглеждат това като нов допълнителен данък, който изпразва техните портфели допълнително, а като метод за разтоварване на националните бюджети, защото на общностно ниво по-ефикасно ще бъдат изразходвани средствата. Така че аз ще променя някои неща в доклада, но съм сигурен, че колегите ще внесат окоръжаващи изменения тази процедура ще доведе до промени на някои предложения, за да можем през юни да представиме нашите предложения на комисията. Благодаря, Салвадор, казва председателката. Ще ти взема една минута и една трета. Благодаря. С това приключихме първата част от нашето заседание. Говорихме по собствените средства в тесния смисъл на думата, говорихме за нашите приходи и във втората част ще става дума за новаторски финансови инструменти. Поздравявам с добре дошъл председателят на Европейската инвестиционна банка Филип Майштад. Добре дошъл при нас, Филип. Ние ще подходим последния начин. Салвадор има 3 минути и половина, вместо 5. Салвадор ще направи встъпление. След това 7 минути ще има комисаря на разположение или иска 10 минути. И след това господин Майштат и след това отделните политически групи ще направят, ще поставят своите въпроси. Салвадор има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратичко ще се изкажа, защото нямаме много време. Времето ни притиска. Едно от предизвикателствата за бъдещия бюджет е свързан с горните граници на собствените ресурси и тяхното съчетаване с основните предизвикателства на стратегията Европа през 20-та година, както и предизвикателствата, свързани с новата Лисабонска програма. Става дума за огромни инвестиции, които са необходими 126 милиарда евро свързани с а, бюджета 2011 година, които са кредити за плащания. Европейската комисия сега задава определени средства, които ще бъдат необходими за изпълнение на общностните програми, които са много важни. Например, трансевропейските мрежи за транспорт, за енергетика, реформа на съществуваща инфраструктура – широколентови мрежи, 300 милиарда, най-общо казано, даже, т.е. 3 трилиона. Така че има голямо разминаване между ресурсите, които имаме в бюджета и това, което би трябвало да бъде изпълнявано на европейско ниво, за да стане Европа конкурентно способна. Е, няма частни инвестиции, много е трудно да се е, пускат кредити в частния сектор. Европейския бюджет трябва да бъде един катализатор за по-големи публични и частни инвестиции. Поради тази причина и в миналото имаше проблеми, свързани с публично-частните партньорства. Е, финансирането посредством гаранции, кредити, участие в европейския бюджет. Всички тези неща съществуват вече десетина години и в финансовата рамка очакваме 1,3% от брутния национален приход. Сметната палата има един положителен подход към а, използването на тези инструменти. Искам да приветствам управителя Майштат и да го попитам какво е становището на ЕИБ по отношение на използването на тези финансови инструменти в предишната финансова по време на предишната финансова перспектива. И също така искам да разбера дали Европейската комисия възнамерява да мобилизира публични частни средства, за да се постигнат целите на Европейския съюз с едно увеличение от 1 до 5% което означава нови инвестиции. A е и B умножава по 4 стоеността на кредитите, които от 1997 година насетно отпуска. И факта, е, че тази банка е изключително активна. 80 милиарда някъде са били предоставени, което е една сума сходна на бюджета на Европейския съюз. Та господин Майштад, Какви са вашите прогнози за следващата многодишна финансова рамка? Какви разходи могат да отидат по тези финансови инструменти? Ще бъдат ли те ефикасни, що се отнася до енергетиката, до транспорта? Могат ли да се използват и в други сфери, където са необходими и дългосрочни инвестиции, например структурните фондове? Не може ли да ги включваме много повече там, отколкото ги използваме до момента, защото така можем да ги използваме за съфинансиране на някои от проектите по структурните фондове в държавите членки. Така че значими ли са тези нови финансови инструменти в контекста на новите финансови регламенти, които се изготвят по-настоящем? Разбира се, че трябва да се постигне едно съчетаване на регламентите и с използването на тези финансови инструменти. И накрая господин Майштат в документите и в съобщенията за пресата прочетохме, че може би ще излезете с новите проектни облигации. И искам предварително да ви попитам какви ще бъдат характеристиките на тези нови проектни бонове или облигации, какви са техните характеристики, каква е ролята на ЕИБ, каква е ролята на Европейската комисия в контекста на тези облигации и каква ще бъде връзката между тях и рисковете, които трябва да бъдат поети от бюджета на общността. Тоест, бюджета на общността ли ще бъде гаранция за тези облигации и какво ще означава това за бюджета, защото трябва да знаем каква е връзката между риска и мултиплициращия ефект на тези облигации, когато увеличаваме инвестиции. Към е, комисар. Благодаря, господин комисар, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика за това, че той насочи повече си въпроси към господин Майн, Майнштат, а не към мен. Първото изявление за собствените средства, което трябва да направи, че ние зачитаме фискалния суверенитет на държавите членки и в иновационните финансови инструменти този принцип също трябва да се зачита, обаче не трябва да смесваме това понятие с еврооблигациите, защото ако го смесим, веднага ще провокираме реакция в някои държави членки, които се притесняват за това, че те ще трябва да плащат за дългове на Европейския съюз по един подмолен начин ще бъдат накарани да го правят. Е, трябва да имаме възможност да привлечем частни инвестиции и да можем да пласираме финансови инструменти на финансовия пазар. И по този начин трябва да помислим как да направим финансовите инструменти на Европейския съюз по-привлекателни. За период 2007-2013 година се предвижда въвеждането на тези иновационни финансови инструменти. Очаква се те да гарантират по-голям обем средства, по-голямо споделяне на риска, 1 милион ще бъдат заделени за това, половин милиард евро за трансевропейските мрежи, също така финансови механизми за малки и средни предприятия. Това са основните приложения до сега. И е това е едно добре, добро изпитателно поле, ако мога така да се изразя, за да извлечем полуките си и да можем да привлечем допълнителни средства, за да засилим въздействието на проектите, финансирани от европейския бюджет. Също така това има своите последици за мандата, свързан с предоставянето на външни заеми. Разбира се, има ограничения за бюджета и ние много ясно определихме празнотите, например, необходимите проекти за транспортните, енергийните мрежи и други инфраструктурни проекти, за които говореше председателят Барозо тук в Европейския парламент в своята реч за състоянието на Европейския съюз. И за това имаме в финансовия регламент отделен раздел за инновационните финансови инструменти. Да, знам, знам, че много хора са готови да критикуват този раздел, но също така е, са известни тези предложения. Принципите също са известни и те ще бъдат е, също така разгледани от председателя Майштад. Става дума за абсолютна прозрачност и контрол. Няма да допуснем дори малка част от бюджета да бъде извън контрола. Искаме да рационализираме инструментите, които са се разработвали до сега, предимно на парче. И иновационните финансови инструменти не трябва да се разглеждат като заместител на бюджетното финансиране. Те не са заместител на европейския бюджет, те са допълнение към него с отчитането на ограничените бюджета, те са необходимото допълнение към този бюджет. И те ще бъдат въведени от 2013 година. По-нататък, господин Порташ, предполагам, че искате да общи. Да, не, господин Порташ го няма. Ja, vielen Благодаря. Господин Майштат, мога ли да ви помоля да направите 10-минутно изложение? Madame la Présidente, euh, Mesdames, Messieurs les parlementaires. Merci de, благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, благодаря, че ме поканихте да говоря пред вас. Искам да споделя с вас няколко неща. Беше споменато, че има голяма потребност от инвестиции през следващите години. Докладчика спомена комисията – когато искаме, да приложите стратегията Европа 2020, са нужни инвестиции 300 около 300 милиарда евро. А ако искаме да използваме и трансграничните мрежи да бъдат изградени, около 500 милиарда евро. Тоест, става дума за огромни, огромни инвестиции. Второ, ограничение бюджета е нужен. Националните бюджети се намират в фаза на консолидация. Няма много в тази зала, които считат, че може да се а, увеличи сериозно бюджета на Европейския съюз. Факта, че финансирането ще остане ограничено, а, от банките. Имаме трудности все още в банковия сектор, нови правила за надзор, които са справедливи, но ще доведат до това, че ще бъде затруднено дългосрочното финансиране в бъдеще. Това са трите неща, които исках да спомена. В тези рамки ние се движим, трябва да намериме начин да постигнем повече. Поради това е, разчитаме на общностни инструменти, общностни инструменти между Комисията, Европейската инвестиционна банка и става дума за по-добър звук да получим от пияното, на което ще свирим. Събрахме известен опит с тези общи инструменти, но кога са нужните? Има проекти, които и без това имат вътрешна доходност, която е много ниска или даже отрицателна – но които изглеждат важни и желателни, но поради ниската доходност, която имат, са нужни субсидии. Поради това молбата ми е да не се заличават, да затраскат всички субсидии за инфраструктурни проекти. От друга страна има проекти, които са свързани с по-малък риск, имат висока доходност и могат да бъдат финансирани от търговските банки. Между тези две екстремни а, случаи има редица проекти, които имат сравнително ниска рентабилност или по-висок риск и които не са много подходящи за финансиране от банките, както ние казваме. Има и редица проекти, които имат европейско измерение и са необходими, за да се постигнат европейските цели. И този междинен етап, виждате на тази фигура, по средата са проектите, за които трябва да намериме разумни финансови инструменти проекти със сравнително малък принос на европейския бюджет могат да бъдат финансирани и да бъдат интересни е, за банките. Както казах, натрупали сме известен опит е, в рамките е, на регионалната политика. Имаме три проекта с Джей започващи. Три имаме също и Risk Sharing Financial Facility за изследователските програми. Имаме освен това механизма Low Guarantee Fund, т.е. един а, механизъм за гаранция, за покриване на определен риск. Рисковете, които възникват при инфраструктурните проекти през първите години. Както казах, тези общностни инструменти съществуват за изследователска работа. Е, мога да посоча пример, че подписахме заем за 6 милиарда, кръгло 6 милиарда евро, с което бяха, беше финансирана изследователската и развойна дейност. 93 милиона бяха разходите за европейският бюджет. Това е интересното в този инструмент с сравнително ограничена вноска да постигнеш мултипликационен ефект, защото проекта става интересен за банките, които го финансират. При фонда за ниска гаранция, Low Guarantee Fund, имаме по-малък опит, но има инвестиции в областта на транспорта около 2 милиарда, над 2 милиарда и за европейският бюджет разходите бяха около 40 милиона. Виждате мултипликационният ефект, който е много важен. И затова смятаме, че има смисъл при бъдещият финансов преглед да разсъждаваме по разширяване на тези иноваторски финансови инструменти. Определени принципи не бива да бъдат пренебрегвани, а именно да не се открива отново колелото, да са прости нещата. Стандартни формули които да са разбираеми за ползвателите и за европейските граждани да бъдат прозрачни. Да въведем системата на револвинг, т.е. повторно използване на фондовете, принципа на лоста, защото добре са използвани, могат отново да се използват за финансиране на нови проекти. Друг важен елемент и катализатор е, трябва да бъде потърсен. Европейската инвестиционна банка е готова да разкрие нови източници на финансиране, нови финансови институции, които да се присъединят към тази система. Е Б е подчинена на контрол от Сметната палата за всяко евро, което се изразходва от европейският бюджет. Щом задвижим механизъм, за европейският бюджет и щом възникват някакви разходи, веднага те са подчинени на контрола от Сметната палата. Ще се опитам да се а, събера във времето, което ми е предоставено. Относно облигациите, за, която, за които спомена докладчика. Това е идея на господин Барозо. Както комисар Левандовски правилно каза, няма нищо общо с еврооблигациите, които са и прочути. Е, става дума за разходи на Европейския съюз на общностно ниво, но тук става дума за едно проектно дружество. Каква е мисълта за тези така наречени на английски Project Bonds? Става дума да се привлекат, привлекат частни инвеститори е, за дългосрочни инвестиции, а именно застрахователни дружества, пенсионни фондове, които по природа е, правят дългосрочни инвестиции и определени минимални изисквания за качество трябва да се поставят. Механизма на проектните облигации Става дума за качеството на проекта от Б двойно Б до А двойно А, да може да се повиши а, ранга. Институционални, институционални инвеститори да се включат, да бъдат разделени от а, така наречените джуниор траншове Аз мога да ви разкажа и други технически подробности, но идеята накратко е тези джуниор траншове, което може да е, което са свързани с Европейската мисионна банка, да подобри качеството на е, сеньорните, така наречените сеньор траншове. Комисията Комисията може да даде своите първи гаранции. Във всеки случай ще има ограничено участие на бюджета на Европейския съюз от самото начало. В началото още ще бъде зададено доколко ще се ползват средства от европейският бюджет и ако нещо не, се, а, не стане както трябва, максимално предварително се знае каква е максималната сума, която ще се използва. Има една максимална граница от самото начало и Е и Б носи допълнителните рискове. Всичко, което е над максималната граница – Е, риска ще се понесе от Е и Б. Това е съвсем общо казано основната идея. Става дума за един добър метод за привличане на частни инвеститори за инфраструктурни проекти. Благодаря, господин председател. Е, председателят трябва да може и той да свири на пиано и то с четири ръце. При толкова много пианисти се е принудена да добавя още един инструмент, а именно рекламният барабан, за да можем нашите идеи да можем да ги рекламираме. Франк Енгел има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Имам впечатлението, че тук имаме една симфония. Следващия път предлагам да проведем заседанието ни в залата на консерваторията или в някоя концертна зала. Всички, очевидно, имаме музикални тъжнения в тази комисия. Но нека сега да говорим за иновационното финансиране. Последния път, когато се запознах с проекто договора, това беше проекто договора за 53-та година. Това беше проекто договора на общността и там се казваше, че общността ще се финансира чрез имитиране на дългови инструменти, по-точно облигации. Тоест идеята за облигации не е нова. Тази идея съществува вече от 57 години. И ако искате да провеждате определена политика, вие трябва да имате пари за това. От дълго време вече държавите членки стават все по-малко ентусиазирани да превеждат пари в европейски бюджет. Виждаме страхотно разминаване в цифрите комисар Оттингер в нашата комисия каза, че в неговия ресор неговите изчисления, свързани с неговия портфейл, енергетиката, енергийните проекти до 2020 година, ще изискват инвестиции от порядъка на 2000 милиарда. А току-що чухме, че председателя Майштад говореше за 3 000 милиарда, т.е. 3 трилиона. Те са необходими за да може успешно да се осъществи стратегията Европейски съюз 2020 година. Той става дума за много пари, а дори да говорим за 2 трилиона. Това означава означава, че имаме средства, нужда от средства надвишаващия нашия бюджет в момента. Проблемът, както го виждам, е, че много хора говорят за това какво се случва извън бюджета. Става дума за задължения за бюджетни кредити, поети задължения, обаче няма ясни бюджетни последици. Има пера, които де-факто не са в бюджета. По този начин се подкопава и подотчетността и доверието. Защо ние имаме такъв бюджет. А това е така, защото някои държави членки нямат нищо против европейските пари да бъдат е, използвани за изпълнение на проекти, които са полезни за тях, но те не биха искали да допринасят за европейския бюджет. И сега за проектните облигации не поради патриотични подбуди, а чисто рационално погледнато, аз смятам, че е добре да възприемем един обективен подход към дебата за еврооблигациите. Лихвените проценти по тях ще бъдат много по-низки в сравнение с всички останали облигации на европейския пазар. И разбира се, трябва да отчет отчетем и факта, че няма по света толкова висококачествени финансови инструменти или поне облигации, които да се сравняват с високото качество на еврооблигациите. Това е така, защото облигациите ще бъдат основани върху качеството на проекта. Бих искал да разбера как в крайна сметка вие ще избегнете това да говорите за едни облигации, които са първостепени или изискват първостепенно погасяване. Малко по-дълго говорите. Ивайло Калфин от социалистите има думата. 4 минути. Благодаря. Искам да благодаря на правителя Майнштад за неговото представяне. Опитът до сега в Европейския съюз, що се отнася до дейността на ЕИБ, е изключително положителен. Имаме нужда от три вида участие, или три вида допълнително финансово подпомагане от институциите, финансовите институции. На първо място е, едни търговски е, добре издържани проекти, които биха могли да се продадат добре, но в самото начало има нужда от по-голяма е, инвестиция, която може да дойде от финансова е, е, институция, докато се появят е, частните партньори, които биха искали да инвестират в проекта. На второ място бихме искали Европейската инвестиционна банка или други финансови институции да покрият част от риска, за да може отново да се засили интереса на частните инвеститори към такива проекти. И това е схемата на проектните облигации, които обясни на нас управителя Майштат. И третия вид финансиране, което ще ни бъде необходимо, едно финансиране, което е много по-сходно с, с субсидиите, участието в бюджета, са проекти, където не се покрива само част от риска, но се участва с публични средства, за да може да бъде изпълнен проект. Имайки предвид значимостта на проектите, ние споменахме енергийната стратегия, има обаче и други дългосрочни програми, свързани с научно-изследователска дейност, транспорт и други. Та, имайки преди всичко това, говорим наистина за огромни суми. Ако мислим, че трябва да подпомагаме частното инвестиране, за да може да го насърчаваме. Ако мислим, че трябва да имаме допълнително покритие на риска и ако мислим, че трябва да има достатъчно публични средства от национални бюджети, от европейски бюджет за тези проекти, то тогава си мисля, че трябва да мислим по-новаторски, отколкото сме го правили до момента. Искам да благодаря на управителя Майштат. Смятам, че Подходът му е много ясен и е много професионален от банкова гледна точка. Разбира се, че банката не иска за собствен риск да поеме голямата част от проектите, които имаме. Но е, трябва да търсим допълнителни отговори на въпроса колко финансиране можем да предоставим за е, тези проекти. Трябва да видим добрия опит тук, да се зададем възможност за по-голямо кредитно рамо от страна на публичните средства, както и други варианти за набиране на средства. Отново ще се върна на въпроса, свързан с различните видове данъци, като например финансов такъв и други, разбира се. Мисля, че трябва да е ясно това предложение за европейските облигации, но с цялото ми уважение, няма да решим проблема и Европейската инвестиционна банка едва ли ще може да намери решение е, на нашите предизвикателства, свързани с финансирането. Бих искал ясно да подкрепя идеята за използването на револвиращите фондове, т.е. вместо да се връщат парите обратно към държавите членки, те да могат да бъдат, използвани отново от банката. Парламентът трябва ясно да се изкаже по този въпрос. И освен това смятам, че трябва да навлезем по същество в тази дискусия и да вземем предвид предложението на инвестиционната банка, Европейската инвестиционна банка, но да кажем, че това няма да е достатъчно, за да постигнем целите, които ЕС си е заложил през следващите 10 години. Благодаря. Благодаря. Сега подадоха ми сигнал, че комисаря трябва да ни напусне. Така че той ще ни каже довиждане и след това ще продължим. Трябва наистина да ви се извиня, но искам наистина да кажа нещо, имайки предвид всички безпокойства, които повдигнахте. Вие си спомняте, може би, че преди година, когато така наречения механизъм за финансова стабилност се зароди, основното безпокойство, което имахме, беше свързано с участието на европейския бюджет като обещетение, извинете, като гаранция. Тоест, допълнително 60 милиарда евро за държавите членки на еврозоната. Сега обаче виждаме, че баланса на плащанията си остава, нещата приключиха, постоянния механизъм върви в посоката на междуправителствена схема, т.е. не се включва европейския бюджет. Така че спомням си тогава въпросите, които повдигахте, дискусиите, които проведохме и тогава имаше голям риск. Сега обаче става дума за нещо по-различно – а, и нещо необходимо, имайки предвид настоящите ограничения, както и недостатъка на средства в енергийна инфраструктура, пътна инфраструктура, финансиране на иновации, когато можем да очакваме такъв тип недостиг и искаме участие на частни инвеститори. Аз споделям принципа, заявен ясно от управителя Мейштадт залагане на горни стойности предварително, що се отнася до участието на европейския бюджет. В момента се дискутира това в бюджета за външните заеми, разширяване на мандата на Европейската инвестиционна банка. Гарантионният фонд се гарантира от нашия бюджет, европейския бюджет. Но само 9% от средствата, които се предоставят от А и Б. на трети страни. Ето това е принципа на предварително ограничаване на риска. Така че това е принципа, на който нашия бюджет участва и в тези новаторски финансови инструменти. Аз споделям вашето безпокойство, но в крайна сметка става дума за демократична легитимизация, контрол и така нататък. Така че благодаря ви за вниманието. Още веднъж сърдечно благодарим, че дойдохте при нас, господин комисар. Ние продължаваме. Карл Халдунд има думата. Uh, <clears throat> uh, благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да се извиня на господин Майштад за това, че не присъствах в началото на неговото изказване. Беше необходимо да присъствам на гласуването в комисията КОН. Либералната група има много добро отношение към тази инициатива. Ние Имаме собствени планове и идеи те са много близки до това, което сподели тук господин Майштад, така че ние много положително се отнасяме към продължаването на дискусията. Кратки коментари. Първо за това, което представлява загриженост за господин Калфин. Той е прав, ние не можем с тези инструменти да решим всички предизвикателства – но аз мисля, че все пак това е един елемент и ние трябва да използваме много различни елементи, за да решим проблемите с финансирането. Но искам да подчертая, че не трябва да разводняваме целта на инвестиционната банка и след като Европейската инвестиционна банка е инвестиционна банка, тя има своите ограничения. Моделът, който в момента ни е бил представен, е много интелигентен и ни позволява да използваме инвестиционната банка за привлечем значителни средства за важни проекти. От политическа гледна точка тази идея, разбира се, свързана с разпределението на средствата, които ще бъдат привлечени, генерирани. Говорим за големи проекти и съответно големи политически интереси. Разбира се, стои въпроса как и къде и кой ще взима решение за това, за какво точно ще се използват тези инструменти, защото те могат да доведат до политически спорове и може би дори конфликти. Така че ние искаме много сериозно да обмислим този въпрос и искаме да видим как в момента Европейската инвестиционна банка работи. В момента не виждаме никакви проблеми с дейността на Европейската инвестиционна банка, но ако ще бъдат въведени този, тези новаторски инструменти, нещата ще придобият много силно политическо измерение. Мисля си, че трябва това да се обмисли. Но като цяло ние имаме много положително отношение и смятаме, че ще продължи нашата интересна и подробна дискусия по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря сега. Хелги има думата. E Благодаря на председателя на ЕБ за неговото изложение. В най-общ план аз съм за този инструмент – за това да има проектни облигации, защото всички знаем, че дълговата криза е много сериозна, особено в периферната част и имаме нужда от нови устойчиви инвестиции. Затова е ясно, че трябва да потърсим нови амбициозни инструменти, които да ни позволят да гарантираме инвестиции но имам два въпроса, свързани с наблюдението и контрола. Не разбрах съвсем добре какво е съотношението между безвъзмезно предоставените средства и заемите в тези проектни облигации. Тук съм. Да. И бих искала да чуя отговор на този въпрос. Вторият ми е въпрос. Как да гарантираме мониторинга на този механизъм, като си има предвид проблемът с лошия мониторинг на финансовите посредници и инвестиционните фондове. Благодаря ви. Това бяха моите два въпроса. Благодаря, госпожо председател. Също бих искал да благодаря на господин председателя на ЕИБ. И също искам да кажа, че моята политическа група също много положително се отнася към това, което той прави. Най-вече подкрепяме принципа за инвестиране в трансгранична или европейска инфраструктура. Разбираме, че много от тези проекти могат да бъдат непривлекателни за национални или частни инвестиции. Това може да бъде така, защото те изискват прекалено големи инвестиции или рискът свързан с тях е прекалено голям. Ние виждаме, че ви искате да предложите помощ на онези проекти, които могат да които не са дългосрочна полза за европейската економика. Това, което бих искал да разбера по-добре е какъв е процесът, по който се защитава интереса на дънокоплатеца. Тук има два аспекта. Първо, как оценявате проектите? Бих искал да разбера за качеството. По какъв начин определяте вашите приоритети? Вие не може да подкрепяте всичко, така че какъв е процесът за оценяване и приоритизиране на проектите, инвестициите за тях съответно. И накрая, по какъв начин се защитава интересът на европейския данакоплатец от неоправдани рискове? Благодаря ви. Ähm, äh, Благодаря. Не искам да отговарям вместо председателя, но мисля, че ние трябва да поставим приоритетите, а той трябва да се погрижи за финансирането. Малко упростено казано. Но в тази насока трябва да върват нещата. Иначе ще стигнем до това да няма демократичен контрол. Юнг Лута има думата. Благодаря, Юта. За, от името на моята политическа група искам да кажа, че до сега бяхме ориентирани към еврооблигациите. Сега проектни облигации, наименованието изглежда интересно, не мога да добавя нещо, тъй като под еврооблигации друго нещо разбираме, но изглежда интересно. А, интересен е този проект. Ще разгледаме внимателно въпроса с проектните облигации, ще а, дефинираме нашето становище, но по принцип смятаме, че посока, която трябва да подкрепим. Става дума за новаторски финансови инструменти. Искам да говоря по един друг аспект. Когато конструираме нови инструменти, трябва да го вземе предвид. Аз многократно а, съм запитван от хора, които питаха как изглежда мониторинга на място, когато се изразходват средства на ЕИБ. конкретно използване, използване на сумите от е, хората, на които са дадени парите на ИБ. Когато се конструират нови финансови инструменти, трябва да бъде взет предвид този въпрос. Създаването на контролинг, на мониторинг е много важно. И последният аспект е, е на който искам да обърна внимание на ИБ, е, че ЕИБ работи в трети страни като инвестиционна банка, като конкуренция малко на Европейската комисия. Е, помощ за развиващите се страни. Въпросът е как ЕИБ ще съчетае своята работа с помощта на развиващите страни от страна на комисията. Това трябва да бъде взето предвид, когато говорим за конструиране на новаторски финансови инструменти. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Ники Савила си е, има думата. Благодаря. Благодаря. От името на моята група искам да кажа, че по принцип, това е едно брилянтно предложение. То... Освен това, трябва да заявя, че това бе предложено преди няколко десетилетия от председателя Делор. Проектните облигации бяха предложени тогава. Аз работех в частния сектор и ние с голямо внимание следихме това предложение на президента Делор. То обаче някакси се загуби в брюкселската бюрокрация. Сега в този, момент, в този труден момент, като че ли се съживява това предложение. По принцип, смятам, че това е отличен способ, но има и много въпросителни, свързани с него. Ние мобилизираме институционални инвеститори, както казахте вие, господин Майштад. Не можем ли да мобилизираме и частния сектор? Трябва ли да бъдат институционални тези инвеститори в проектните облигации? Вторият ми въпрос. Тези проекти над проектите, които се покриват от структурните фондове ли са? Отвъд тях ли са? Кой инициира тези проектни предложения? Например, при един публично-частен проект някой инициира и след това е собственик на идеята. Кой ще бъде тук? собственика. Тези идеи също така трябва да се основават на корпоративните облигации. Имаме опит с корпоративните облигации. Смятате ли, че има някакви сходства между тях и проектните? И най-общо казано, това наистина е много интересно новаторско решение. Благодаря. Благодаря.

Искам да благодаря на евродепутатите за зададените въпроси. Ще започна с коментаря на господин Енгелс. Е, може би изглеждат огромни наистина сумите, но нека да не забравяме факта, че голяма част от е, тях могат да бъдат финансирани от е, частния сектор, така ли е, защото те са доходоносни. Например, в енергийния сектор голямата част от проектите се финансират от големи фирми, които произвеждат или дистрибутират ток и те имат много лесен достъп до капиталовите пазари. Това обаче, което искам да подчертая и е, господин Калфин, това, което казахте вие. Инструментът, свързан с проектните облигации, е много важен. Имаме определени проекти, които са в сива зона, не е ясно къде са това са проекти, които би трябвало да могат да генерират достатъчно приходи, за да може да обслужват своите облигации. И т.е. те трябва да бъдат достатъчно доходоносни, но които сами по себе си са прекалено високо рискови, за да може те да имат тези облигации достатъчно висок рейтинг за да бъдат закупени от институционални инвеститори и е, най-вече частни средства, пенсионни фондове, застрахователни е, фирми и така нататък. Те искат дългосрочни инвестиции, но те трябва да бъдат с достатъчен рейтинг. Така че идеята на проектните облигации не е панацея, не дава възможност да се финансира всичко, но за определени проекти, които ще генерират достатъчно приходи, например магистрала, където ще се събират такси, ако таксите са достатъчно високи, за да има добри приходи, това би могло да бъде финансирано посредством този инструмент. Въпрос на госпожа Трупел. Той бе много уместен Става дума за проекти с определен размер. И ние финансираме проектната фирма. Това може да бъде публична фирма, смесена, частна фирма, но ние финансираме това дружество, тази фирма, която създава инфраструктурата. Тази фирма би трябвало да има собствен капитал. И ние Европейската комисия и банката се намесваме за определен транш, за определена сума. Дружеството издава а, проектните облигации, които се закупуват от институционални инвеститори. Няма фиксирано, фиксирано съотношение за 100 милиона евро, да речем, ако е проекта. 20 милиона капитал в фирмата, ние може да влезем, т.е. банката и комисията могат да влязат с един транш от 20 милиона, примерно. И това би трябвало да бъде достатъчно, за да може те да наберат 60 милиона от институционални инвеститори, от частни инвеститори. Така че това се нарича транширане. Различни дялове и различни траншове на дялове с различни видове задължения, първостепенно и непървостепенно по е, приоритет на погасяване. Сега по отношение на траншовете има различни формули и това отново е обект на преговори и съвместно вземане на решение с Европейската комисия. Може Европейската комисия да излезе а, е, с а, е, гаранция на транша, да речем, до 10 милиона или 15 милиона. Или пък още 4 милиона а, е, след това да бъдат добавени. Или пък първо комисията да излезе с гаранция и след това Европейската инвестиционна банка да покрие остатъчния а, риск. От самото начало обаче е ясно каква е максималната сума, за, с която се задължава европейския бюджет. Ако обаче нещата не работят добре, ще знаем колко ще ни струва, каква ще бъде нашата загуба. Тоест, имаме таван, имаме максимална стойност. Разбира се, не всички проекти могат да бъдат финансирани по този начин. Господин Ашвуд попита как преценяваме проектите. Ми използваме критериите, които използваме обикновено. Те биват три вида. Първо, проектът е, трябва да допринася за постигането на европейски цели. Не финансираме транспортни проекти е, по принцип, а само проекти, които се признават от съвета и Европейския парламент като приоритетни. Тоест, трябва да има определени критерии за допустимост. И когато проектът постъпи, той трябва да отговори на тези критерии за допустимост. и. След това разглеждаме економическите и финансови аспекти, да видим дали е жизнеспособен този проект, дали е добър проекта, да видим дали той ще генерира достатъчно приходи, за да може да се обслужва дълга. И не на последно място, третия критерий е свързан с опазване на околната среда и така наречените социални фактори. Т.е. промоторите на проекта трябва да отчитат социалните стандарти, както и екологичните стандарти на ЕС. Ако отговорим с да на тези три критерия, то тогава ние го предлагаме на борда на Европейската инвестиционна банка и на Европейската комисия. за съвместно вземане на решение, тъй като е съвместен този инструмент. Парите на дънакоплаците не се е, са заплашени пряко, т.е. посредством а, е, бюджета. Разбира се, че парите на дънакоплаците влизат в европейския бюджет, но имаме ограничена сума. Тя е гарантирана като такава от Европейския съюз. До известна степен парите на дънакоплаците може да се каже, че никога не се използват отвъд, над определена сума, която се определя от Европейския парламент посредством бюджетната процедура. Тоест имам един максимум. Ако нещата е, сработят, ще се използват по-малко пари на накоплаците. В повечето случаи те се връщат в бюджета, защото тази гаранция не се използва. Господин Клюге също така беше прав, като зададе въпроса за мониторинга. Трябва да извършваме, разбира се, мониторинг на проектите, но тъй като това са проекти с определен размер и в отговор на госпожа Трупел трябва също да кажа, че няма финансови посредници. Вече сме го обсъждали този въпрос в Европейския парламент. Когато проектите са по-малки, винаги възниква проблема с контрол на върху крайното ползване на средствата и тогава може да има посредници. Използвали сме такива, но там нещата са по-сложни. Но тук в случая говорим за големи проекти и ние финансираме пряко дружеството, не финансираме посредством посредници, така че можем много по-лесно да наблюдаваме изразходването на средствата и в договора за финансирането има много ясни клаузи и задължения за отчетността. Мисля, че отговорих на голямата част от въпросите, госпожо председател. Благодаря. Надявам се, че сега за много от нас нещата станаха по-ясно. Имате ли въпроси към господин председателя Майштат? Раймер, имаш думата. Благодаря. Господин председател, аз разбрах, че това, което се договорихме за актуалният преглед, а именно в обла... проекта в областта на изследванията и инфраструктурата, заедно с ЕИБ и Европейският бюджет, е, се оценява като положителен в своето развитие и потвърждава необходимостта да се разшири този механизъм, но финансовите средства на ИБ не са безкрайни и имайки предвид актуалното развитие, има обсъждания и разисквания по какъв начин може да се разшири дейността на банката в трети страни. Обсъждахме цифрите по отношение енергийната инфраструктура, енергийните мрежи, какъв обем инвестиции са необходими. Вие справо казахте, че частното частните предприятия трябва да се включат, но със сигурност има сектори, в които Е и Б и публични средства са необходими. Съвсем конкретно искам да ви попитам какви измерения за по-нататъчен ангажимент в областта на енергийните мрежи и е, от страна на ЕИБ считате за възможни. Благодаря, госпожо председател, че ми дадохте думата. Аз не разбирам. 300 милиарда евро това не мога да го проумея. Тази цифра още не мога да я разбера колко е голяма. Но аз съм реалист. В тази връзка Работил съм в регионалната политика по проектите. Е, защо не се опитаме подобна система да развиеме, да разработим? Има днес голяма потребност от инвестиции в опазване на околната среда. за подобряване на интензивност мощността, нивото на производство, е, за да може да се помогне на милиарди хора. Аз предлагам следното. Да създадем е, един проект подобен на Джерами е, или проект в селското стопанство, който да носи ползи. Това е много по-добре. Ние малко едностранно мислиме в субсидии, вноски, подкрепа, когато говорим за аграрната политика. Аз мятам, че е грешно да се изходи от това, тъй като селското стопанство в Европа не получава кредити, има много малки инвестиции приселените, които могат да са от полза за местното население. Има много обещания, че ще се получи достъп до кредити Изабел. Изабел имаш думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин Майштад. Бих искала да се върна към трите критерия за съвместни инвестиционни проекти, за които вие говорихте. И вие говорихте за определена възвръщаемост, за това, че те трябва да са привлекателни за частни инвестиции, говорихте за пенсионни и застрахователни дружества, но те не винаги могат да гарантират висококачествени инвестиции. Няма ли тук един конфликт на интереси между тези проекти? Те трябва да са големи. Те не могат да бъдат някакви микропроекти. Няма ли тук конфликт на интереси? Ние тук в парламента Задаваме определени приоритети, обаче привличането на частни инвеститори ще изкриви нашите решения, нашите приоритети. Става дума, както разбира се, и за контрол, за мониторинг, но също така и за конфликт между нашите интереси, приоритети и тези на частните инвеститори, които могат да имат различни очаквания от нашите. Лично аз имам моите съмнения. Благодаря ви. Ähm, Благодаря. Аз се питах всъщност как ще направим политическа оценка на проектите. Трябва финансова оценка да се направи. Това е ясно. Вероятно ще трябва да разработим нещо допълнително. Благодаря. Бих искал да споделя някои размисли. Преди време се запознах с доклада Вим Кокс за средносрочния преглед на Лисабонската стратегия. Тази работна група направи анализ на Лисабонската стратегия. Една от най-важните части в този доклад беше, че Европа изостава от САЩ и от други страни поради ниското ниво на инвестиции в европейската економика. По това време. Ситуацията от тогава сега се влуши още повече. И наскоро прочетох, че в началото 2000-та година че ще има значително намаляване на инвестициите между 2000 и 2015 година. И това е един от най-важните проблеми пред нас. Трябва да повишим нивото на инвестициите в европейската економика. Ясно е, че те трябва да бъдат висококачествени, но ние трябва да повишим обема. Как да го направим? Държавите членки не могат да го направят поради бюджетни ограничения, поради бюджетен дефицит. Те не искат Европейския съюз да го прави, защото няма политически аргументи за увеличаване на бюджета на Европейския съюз. Точно за това трябва да намерим новаторски финансови инструменти. Въпросът ми е как ще популяризираме тази идея пред държавите членки, пред пазарите, е, как да привлечем частни инвестиции, когато Галилео е едно публично-частно партньорство беше фиаско. Някои държави членки казват, това е просто един начин да се увеличи европейския бюджет и това да бъде направено през задната врата по един подмолен начин. Ние искаме да се утвърждават принципите на прозрачност, подочетността, що се отнася до европейския бюджет. И на нас също не ни харесва, че има нови инструменти, които по някакъв начин растат зад оградата на европейския бюджет. Ние искаме, разбира се, и прозрачност и всичко останало, но как да решим тези проблеми? Как да покажем на държавите членки, че това е изгодно за тях? Как да ги убедим? Дали можем да получим някакъв съвет от господин Майнштад по какъв начин да популяризираме тази идея пред държавите членки Аз обаче, господин председател, не получих въпрос, извинете, отговор на въпроса си. Тези проекти различни ли са от онези, които ще бъдат финансирани от структурните фондове? Защото имаме регионален фонд, фонд за сближаване. Те също покриват проекти, свързани с мрежи. Те знаят кои мрежи ще покрият. Така че това, което остане, всъщност ще бъде покрито с проектни облигации, така ли? Или ще бъде комбинация между структурните фондове и проектните облигации? Не ми отговорихте. With all due respect, indeed. С цялото ми уважение, разбира се. Господин председател, имате думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да кажа, че става дума изключително за проекти в Европейския съюз. Това е отговор на въпроса на господин Бюге. Може да се гарантира финансиране чрез проектни облигации, но има ограничен брой проекти, които можем да ги е, изпълняваме с нашия персонал. ние като реакция на кризата показахме, че можем да увеличим инвестициите. Назначихме допълнителен персонал, но с настоящият персонал ще можем да изпълниме проектите за следващите години в инфраструктурата. Е, въпрос също имаше и за работа извън Европейския съюз. Но по отношение на работата в Е и Б, повтарям, можем да свършим работата с настоящият персонал. Госпожо Полсън. Благодаря. Не разбрах въпроса за земеделието, всъщност, защото не можем да се намесваме в земеделието. Qu'il y a une politique agricole commune, la BUI n'a pas intervenir dans, dans le secteur agricole. Така. така. Не, традиционен отговор давам. Не мога нищо да добавя към това. Господин Завела. Да. Може да си представим една комбинация с структурните фондове, госпожо Завела, както в Джаспер – която е програма за техническа помощ, където структурни фондове или и средства на A и Б заедно се използват. Също Джереми програмата, подкрепа на малките и средни предприятия, привлечени с структурни фондове. Също при третия J проект Джесика има редица примери за това общо съвместно използване на структурни фондове и средства на ИБ. И можем да си представим че комисията в рамките на тези проектни облигации, например, използва средства от структурните фондове, за да финансира съответната държава. Ние сме отворени. Може да има и възможност за използване на структурните фондове, които да е, засили тяхното действие. На на другият, на другият въпрос за качеството на инвестициите обърнах внимание, че първо трябва да се гарантира, че става дума за проект, в който са застъпени приоритетите на Европейския съюз и ясни указания са нужни от комисията, от парламента за трансевропейската транспортна мрежа, например. И ако този проект е в списъка на проектите, които са договорени между комисията и парламента, ние считаме, че този проект отговаря на целите на Европейския съюз. Може има гранични случаи, не винаги е съвсем ясно как да, да бъде причислен съответния проект. Въпрос дали проекта има достатъчно качество. Тук не става дума за проектните облигации, а това е въпрос на ЕИБ. ЕИБ проучва възможността за финансиране на проекти и качеството му. Е Б има необходимият опит за извършване на тази оценка. Тоест, контролирането на качеството ще се извършва от ЕИБ, а не от институционалния инвеститор. И накрая мога да кажа само, че потвърждавам това, което беше казано, че парите за Лисабонската стратегия, за стратегията Европа 2020, ако Европа иска да защити своето място в световното стопанство, трябва повече да инвестира в иновации, в изследвания и разработки. Ние трябва заедно да потърсим пътища за това въпреки необходимостта от економии, трябва да засилиме финансирането на тези сектори. Благодаря. Благодаря, господин председател, казва председателката. Виждат, виждаме, че ЕИБ е предизвикана да действа в, по много начини, т.е проекти, които ние смятаме за достойни за финансиране, можем да подпомогнем, да подпомогнем и с една стратегия за рекламиране на тези проекти сред държавите членки. Трябва заедно да работим в тази насока, да можем нашите правителства, правителствата на държавите членки, да ги убедим, че това е правилният подход. Сега нашия докладчик ще направи заключително изложение. Дам му думата думата. Благодаря. Благодаря за представянето и на господин Майштадт. По време на застанията на нашата комисия установихме, че разбира се има ограничения на бюджета на Европейския съюз – и че различните генерални дирекции в Европейската комисия наистина имат нужда от много инвестиции за изпълнение на политиките на Европейския съюз. Ясно е, че настоящия бюджет е недостатъчен, за да покрие различните разходи, които са необходими и всички комисари, които са ни посещавали до момента, са посочвали факта, че ЕИБ ще играе особено важна роля за бъдещето на Европейския съюз и тези нови финансови инструменти ще бъдат също изключително важни. Що се отнася до реакциите на колегите? Ясно е, че трябва да определим видовете рискове, които трябва да поеме европейския инструмент посредством такива финансови инструменти. И това трябва да бъде съвсем ясно. Трябва да знаем точно какви ще бъдат отговорностите поети от бюджета на ЕС по отношение на тези нови финансови инструменти. Знае, че сега не му е времето, но би било интересно да разберем какви ще бъдат а, разходите по тези нови финансови инструменти, какво ще включват те. Няма да можем, разбира се, да говорим за ясни цифри, докато не е ясна степента на участие на ЕИБ е, тези нови финансови инструменти, особено проектните облигации. Когато започнахме дискусията, казахме, че ЕИБ вече има 80 милиарда евро годишни, които са ангажирани по посока финансиране. И бих искал да повторя, че търсим един мултипликационен ефект. Искаме от 5 до 100 да варира процента, с който всъщност ще успяваме да предоставяме такава кредитна, кредитно рамо на проектите. Има известен е, елемент е, на демократично носене на отговорност и прозрачност. Той, той трябва да бъде съвсем ясен. Трябва да е ясно също така и ролята на бюджетния орган, независимо кой е той, комисията или парламента. Имаме технически критерии за одобряването на проектите или те са в ръцете на ЕИБ. Е, демократичният контрол обаче би трябвало да бъде в ръцете на политическите органи, точно защото европейския бюджет е този, който всъщност действа като обезпечител на тези кредити. Всичко това трябва да бъде обсъдено допълнително. Освен това е ясно какви критерии се използват, когато се подбират проекти. Всички проекти на първо място трябва да отговарят на европейските насоки, политики, стратегията Европа през 20-та година, трябва да бъдат жизнеспособни, финансово издържани, и Трябва да могат да обслужват дълга си и да отговарят на екологичните и социални стандарти на ЕС. Парламентът, разбира се, може да подкрепи напълно всички тези инициативи. Така, госпожо председател, смятам, че това е резюмето, което аз мога да направя на този етап. И нашата комисия Високо цени факта, че ни бяха представени тези идеи от нашите гости и тези нови финансови инструменти ще добавят едно допълнително измерение към ЕС, което ще ни даде възможност да изпълняваме проекти, които все още са на етап подготовка и без да ангажираме повече средства, смятам, че няма да можем въобще да постигнем своите цели от перспектива. Благодаря, Салвадор. Мисля, че днес а, не, много въпроси получихме отговор и то отговори, с които можем да започнем нещо. Всъщност, по време на нашето, до, нашите заседания, ЕИБ наблюдава какво става при нас, но днес специално, господин председател, вие дойдохте при нас, отговорихте на нашите въпроси. Надявам се, че с европейските проектни облигации ще бъдем успешни. Днеска се убедих отново, че европейските инвестиционна, Европейската инвестиционна банка справо носи това има, защото използва общностният метод. Благодаря ви, господин председател. Ако няма други въпроси, благодаря ви, господин председател, че дойдохте при нас. Благодаря на всички колежки и колеги, които издържаха това дълго заседание. Ако няма някой, който желая да се изкаже по точка разни въпроси. Желая ви приятна вечер. Ще се видим на следващото ни заседание, четвъртък сутринта в Страсбург. До тогава приятно време и всичко хубаво ви пожелавам.